Дами и господа, ако обичате, моля заемете местата си. Ще Започнем с известно закъснение по технически причини, за което се извинявам, казва председателя. Бих искал да ви напомня да проверите дали си носите картите за гласуване, защото ако ги нямате, може да ги поискате да ви бъдат донесени. Имаме много натоварен дневен ред на заседанието на комисията днес. Приветствам ви с добре дошли. И да започнем с дневния ред, приемане на дневния ред. Искам да ви информирам, че по искане на докладчика госпожа Гарсия, точка 6 действия за информиране и насърчаване, свързани с селскостопански продукти на вътрешния пазар и в трети държави, се отлага за 9 сутринта, утре в четвъртък. Повтарям, това е поискане на докладчика Гарсия. Що се отнася до одобрение на протокола на заседанието на 7 юли, ако нямате никакви бележки, да приемем, че го одобряваме. нашето заседание се излъчва. Искам да ви а, напомня, че днес сме в тази зала, но утре сме в а, залата на четвърти етаж. Имаме превод на 16 езика. Ако ми позволите, да минем на проекто становището за общия бюджет за 2015 година от господин Петър Яр на 31 юли. Срок за внасяне на изменения беше на 25 юли по пладне и поради изборния период Проектостановището е само на английски и измененията също могат да бъдат внасени само на английски. Получихме 24 изменения и 66 становището по цифрите. Господин Яр, имате думата. Питър, моля. Благодаря много, господин председателю. Прав сте, като казвате, че поради е, изборите за Европейски парламент. Имахме много кратко време за изменения. Но така или иначе искам да благодаря за сторената работа от името на комисията. Е, в резултат от събитията нещата се попромениха малко. Що се отнася до бюджета за едната година, е, сега сме в криза в областта на сектора на зеленчуци и плодове имаме проблеми с ембаргото в търговията с Русия, което предизвиква а, смутове в сектора. 25 милиона евро са на разположение, за да се справим с тази криза. Очевидно, знаете, че всички бяхме на различни места през лятото. И сега а, всички си даваме сметка, че парите няма да стигнат. А, и след гласуването, в края на краищата, бихме могли да спишем някакъв вид резолюция, която да заявим, че си даваме сметка, че а, промяна е нужна за насърчаване, в бюджета за насърчаване на стабилността и преодоляване на кризата. Не знам каква би била сумата, но нали ще гласуваме, а кризата е пред нас. Аз съм загрижен за това може би бихме могли да го поотложим, но все пак трябва да проведем една практическа дискусия и да спишем една резолюция, с която да изпратим сигнал към колегите в бюджетната комисия, че са нужни действия хората са запознати с правилата, не по-малко от мен, но не можем да позволим хората да загинат в този сектор. Тук се вглеждам в бюрото и как бихме могли, кой би бил най-добрия начин тази резолюция да бъде прокарана. Благодаря. Благодаря много, господин Яр. Вашето изявление и проблемът като такъв е животрептуща, много важен. За това ще се обърна към колегите от секретарията да помислят за други процедурни форми на такова едно изявление, заявление. Но бих искал също да повторите официално това искане след а, а, гласуване на бюджета, за да го включим в нашия документ. И също смятам, че въпросът ще бъде обсъден утре. Благодаря много. да гласуваме сега, освен ако някой не желая да вземе думата преди гласуването. Господин Биконом. Казвам се Бона. Аз внесах едно изменение по Ориза да се измени устно, устно изменение и малко да се смекчи текста, за да се опитаме да получим добър резултат, в смисъл да защитим производителите на ориза. Това е стриктно италиански проблем, но засяга и други части на Европа. Искам да направим една промяна, за да постигнем тук действително нещо и да не трябва да правим препратки към дадени региони, а именно да поискаме от комисията и държавите членки да обърнат специално внимание на сектора производство на ОРИС и защитата на производителите срещу дисбаланс на пазара поради внос на орис от други части на света извън Европейския съюз. Може би тази промяна е добра да бъде направена, това устно изменение. когато гласуваме това изменение, ще ви помоля да го прочетете още веднъж. Като устно изменение, благодаря, каза председателя. Имаме ли други желаящи да се изкажат? Не виждам. Така че да минем към гласуването. Приемам, че всички имате у себе си вашите карти за гласуване. Откривам гласуването. Въпрос ли имате? Не съм си донесла картата, опасявам се. Винаги е с мен, но сега така се случи. Ако има малка разлика, ще я коригираме. Ще вземем предвид е, вашето отсъствие на карта. Изменение 5300. Кой е за? Откривам гласуването. Благодаря. Край на гласуването. един от е, АЛДЕ в повече, един от социалистите в повече и един от реформаторите в повече. Повтарям, един АЛДЕ. Трябва отново да повторим гласуването. Проверете, моля броя на гласуващите от всяка политическа група. Моля, гласувайте. Изменение 5300. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Виждате резултатите на екрана, каза председателя. Моля гласувайте по изменение 5301. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Един повече от Алде, казва председателя. Още веднъж изменение 5301. Моля, гласувайте. 5301, повтаря председателя. Моля, Нека всички политически групи да се огледат. Имаме един в повече от НП и един от независимите в повече. Моля, проверете броя на хората от всяка политическа група. Да повторим гласуването тогава. Според моите бележки гласуваме по 5301. Не по 5325, а по 5301 начало на гласуването. Благодаря край на гласуването. Благодаря. 5302. Моля, гласувайте. 5302. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. 5303. Моля, гласувайте. 5303. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 5304. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 5305. Гласувайте, моля. Благодаря. Край на гласуването. Един в повече от независимите, ако обичате. Повтаряме. Не, поправя се председателя. Продължаваме нататък. Изменение 5306. Гласувайте, моля. Благодаря. Край на гласуването. Отново един от независимите в повече, но пак това не променя резултата. 5361. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 5307. Гласувайте, моля. 5307. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5308. Поради броя, ако това е изменение, трябва да получим резултат, който да проработи. Исках просто да спомена, че Извинявайте, но в парламента трябва да се спазват определени правила. Това е добре за всички. Дори и да нямаме гласуването, което искате, трябва да има оттегляне на един от членовете. Ще раз, е, но państwo зашени, не mają своего... Е, да. Кто гласуе а кто не, чтобы делеговали. E, независимите нямат организационни структури, но нека да а, настоим да имаме точният а, брой. Искам просто да кажа, че ние сме 53-ма независим и, а, и тези трима трябва да гласуват днес които присъстват, освен ако искате да сложите заместници, трима души като заместници по списък. Господин председател, не разбирам тези безполезни атаки. Така или иначе, ние сме регистрирани. Не, вижте, господине, има заместващ, който гласува а той е независим, доколкото знам. Господин Бонани е независим, освен това е заместващ и гласува. Е как ще гласува, като няма карта? С коя карта ще гласува? Господин председател, много ви моля да отчетете, че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 Разбирам, че това, което е казано тук от секретарята, трябва да бъде спазено и от членовете. Така че се надявам, че сега вече ще имаме коректно гласуване. Господин Бонани, извинете. Не ви познавам господин Таравела. Аз съм нов човек тук и въпросът е може ли да гласувам или не. Ако не, съжалявам, но този подход от лицето пред мен не ми харесва. Аз а, мисля, че всички сме образовани. Бих желала едва ли не да го ударя по главата, ако продължава в същия дух. Образованието, възпитанието е много важно. Разбираме какво казвате. Но ние познаваме господин Тарабела добре, познаваме неговата личност. Той винаги е бил човек на добра воля и сега се надявам, че ще преминем към гласуването. Изменение 5308. Моля, гласувайте. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5309. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5310. 5310. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5311. Моля, гласувайте за 5311. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5362. Моля, гласувайте. 5362. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5312. Моля, гласувайте. 5312. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53, 13. Гласувайте, моля. 53-13. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. 53-55. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. 53.14. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 53.15. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53.16. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 53.17. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме на 53.18. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 53.19. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 5320. Изменение 5320. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 5321, моля гласувайте. 5321. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 5322. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5323. Моля, гласувайте. 5323. Край на гласуването. Благодаря. Отхвърля се. Отварям гласуване. 5324. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърли се. Да, заповядайте. Господин Декастро. Господин председател, само да обясня за какво става дума? С изменение 5324. Най-вече искам да обясня на докладчика. Това е изменение, което иска да създаде съответните условия за фонд за преструктуриране. В резултат на края на квотите за захар през 2007. Видяхме какво се случи. Политиката в областта на захарта от 2007 година. Ако разгледаме всички инсталации, предприятия, които трябваше да затворят заради това, те се нуждаят от подкрепа, за да задържат работните места, да запазят своята конкурентоспособност. Това е идеята на това изменение и се надявам, че то ще получи подкрепата на мнозинството от колегите. Дякуваме за ущегловение поправки и додаткови вияснения. Благодаря ви за обяснението. Може би докладчика ще не каже какво мисли по въпроса. Благодаря. И слушахме обяснението на господин Кастро. Искам ясно да подчертая, че Имате грубата статистика, но от друга страна е политическия сигнал, който искаме да отправим. Що се отнася до политическия сигнал, препоръчвам на комисията да гласува за изменението. От гледна точка на политическия сигнал, който се опитваме да отправим, изменението би трябвало да бъде подкрепено при това условие. Благодаря. В такъв случай да пристъпим към гласуване. Изменение 53-45. Изслушахме обясненията на господин Декастро. Моля, гласувайте. Устното изменение е от господин Декастро. Простановете гласуването. Вече обявих края на гласуването. обявявам край на гласуването. Приема се. Поздравление за господин Декастро. Изменение 53-47. 53-47. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-49. Изменение 53-49. Моля гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 53-50. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 53-51. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването по 53-51. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 53-52. Моля, гласувайте. 53-52. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Петдесет и три. 53. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 53-60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме на изменение 53-54. Начало на гласуването 53-54. Простановете гласуването. Отхвърля се. Изменение 53, 56, 53, 56. Моля, гласувайте. Гласувайте по 53-56. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме на изменение 53-57. Моля, гласувайте. Гласувайте. 53-57. Отделя Край на гласуването. Отхвърля се. 53-58. 53-58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-63, моля гласувайте. 53-63. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-65. Моля, гласувайте. 53-65. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към следващото гласуване. Проекто становището с приятите към него изменения. Докладчика иска ли думата? Искате ли думата, господин докладчик? Не. В такъв случай пристъпваме към гласуване. Изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение, внесено от докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Трето изменение. Благодаря. Преустановете гласуването. Приема се. Изменение номер 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение. 11. Извинявайте, пето изменение. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 9. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Начало на гласуването. Осмо. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Начало на гласуването Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 11. 11 изменение. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Десето. Моля, гласувайте. Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. Дванайсто. Изменение номер 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Моля, гласувайте. Тринайсто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Моля, гласувайте. 14 изменение. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 15. Изменение 15. Начало на гласуването. 15. Край на гласуването. and the oral amendment come later. Okay, uh, please, uh, okay, please, please. Прометто да не... Заповядайте. Само искам да внеса малко разяснение във връзка с изменението. Отчитайки факта, че комисията държави членки трябва да следят внимателно положението в сектора на ориза и да защитят производителите предвид вноса на продукти в Европейския съюз. Ориза в Европейския съюз е много важен. Той е с високо качество и трябва да бъде защитаван по всякакъв начин. Това е много важно от гледна точка на работниците в глобален аспект. Те работят при условия, които за нас са средновековни и водят до нелоялна конкуренция. Очевидно е, че качеството на оръжие, което се предава, е много по-различно от качеството на оръжие, което се произвежда в Европа. Ето защо искам да помоля комисията и докладчика да направят необходимото, за да се приеме това изменение и да се отправи един сигнал към производителите на ОРИС на европейския пазар ще съм ви много задължен, ако успеете да постигнете съгласие. Bardzo, bardzo dziękuję. Prosimy nie wracać już do tego. Pan poseł Agniu prosi. Да не се връщаме към въпроса с господин Тарабела. Господин Агню поиска думата. Заповядайте. Правилно ли разбирам, че току-що чухме устно изменение? Ако е така, аз възразявам срещу него. Не заради съдържанието му, защото, както знаете или предишният председател знае, аз това го правя по принципни съображения. На първо място, като член на партията ЮКИП, нашата наше задължение е да не помагаме на тази институция. И на второ място, тази привичка да се внасят устни изменения е доста заразна. Може да веде до лоши нормативни актове. Давайте си сметка, че има някой индивид в пленарно, който, който представя някакви витиевати устни изменения, много трудно да се следи. С това изказване съм доста непопулярен, но не съм дошъл тук, за да бъда популярен. Ако ме видите, че стоя тук и внесете устно изменение, най-вероятно няма да успеете с него, защото, както знаете, само един да е против и изменението пада. W związku тем, че е спречив, то to musimy най-пев e, чип. Има внесено възражение. И така, първо трябва да гласуваме а дали да гласуваме по това изменение и след това ще гласуваме по самото изменение. И така, първо гласуваме дали ще гласуваме изменението. Т.е. дали ще го допуснем изобщо. И така, нека да гласуваме дали допускаме да бъде гласувано това изменение. Това е мнението на секретарията. Господин Яр. Господин председател. Не съм толкова сведущ като вас по процедурните правила, но доколкото разбирам, едно устно изменение може да бъде прието в комисия само когато няма никой против. Ако правилно съм разбрал процедурата. Колегата е прав всъщност. Не може да се внася устно изменение. Ако има някой против. Но секретарията може да потвърди. Началник на секретарията правилото е, ако 10% от членовете възразяват срещу устно изменение, то не може да бъде подлагано на гласуване, което означава двама членове на комисията ако поне двама членове са против устното изменение, то няма да бъде подложено на гласуване. Двама. Вече има едно възражение от господин Агньо. Ако има още един, който е против, устното изменение пада. Няма, пана е, Тарабела. Un point d'éclaircissement, parce que vous avez dit qu'il fallait 10% des membres. 10... Вие казахте, че ни трябва 10% от членовете. Това са 4 или 5 от 42, не 2. ма Това, което бих ви предложил е да направим проверка. Наистина има двама членове, но нека преминем към останалото гласуване и да се върнем на този въпрос на края по устното изменение и по въпроса за членовете. Добре, ще проучим въпроса. И ще видим какво ще правим с възражението на господин Агньо. Мисля, че той иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Виждам, че тук има някакъв смут, но искам да кажа, че по време на миналия парламентар мандат изискването беше само един против да има и предишният председател прие това. Освен ако няма промяна в правилата или ако предишният председател не е толкова погрешно правилата, мисля, че има проблем. E, pan przewodniczący dobrze interpretował Мисля, че предишният председател е бил съвсем прав. Това са били правилата. Може би междувременно са били променени. Затова ще помоля секретарията да провери, за да сме 100% сигурни колко възражения са необходими. Дали едно или 10% от членовете. Аз се оповавам на мнението на секретарията по този въпрос. И така, да изчакаме за сега. Ще се върнем отново към това изменение по-късно. Минаваме на 16-то изменение. 16-то, моля гласувайте. 16-то.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 Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря, приема се. Изменение 21. Всъщност, поправя се председателя 22, тъй като 21 е оттеглено. 22 изменение, моля гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24. Моля, гласувайте. Това е изменението на господин Тарабела. Благодаря. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Готови ли сме с обяснението на висящия въпрос? Yes, yes. Proszę o wyjaśnienie e, pana e, szefa sekretariatu. Секретариатът ще обясни. Съгласно правилника, който се прилага и в пленарна зала, 40 члена могат да се възпротивят на устно изменение. Имаме 45 члена в комисията, следователно трябва трима от тях – да имат възражения срещу устното изменение, за да отпадне и да не се гласува. Това е член 169 на правилника. Така че имаме двама против, ако се присъединят още двама, тогава няма да разгледаме устното изменение. След като чухме обяснението, нека се обърна към вас въпроса. Има ли други колеги, които са против? Нека господин Бонано тогава повтори изменението. Не виждам друго възражение, а всъщност може би тук има възражение – В Ирландия едно от основните оплаквания, които чувам от е, Европейския съюз е, че гражданите трудно проумяват тези сложни правила. Сега разбирам, че дори секретарията не разбира правилника достатъчно. Тогава какъв е шанса на обикновения гражданин? Разбирам ви, господин Никълсън, но в този случай секретарята се оказа прав, защото е, ние чухме тяхното обяснение и правилникът беше изменен, господин Никълсън. Струва ми се, че ние си измисляме правила в движение. Не съм особено убеден от чутото. Ако имаме правило за пленарна зала, то това не означава, че автоматично се прилага и в комисията. Доколкото знам, това не се е случвало преди. Така че, с цялото ми уважение, и като се има предвид, че не съм експерт по правилниците, ми се струва, че никой не е сигурен колко всъщност трябва да са против, дали да са двама, дали да са трима. Нека тогава и аз се присъединя и да не се гласува. Микрофон, ако обичате за следващия оратор. Госпожа Мои. Вижте, срамота е. Хората имат проблеми, бизнесът страда, други пък гладуват, но се оказва, че пет платени бюрократи объркват работата ни, защото не могат да решат какви са правилата. Е, е, е, Господин Фланеган. Казахте, че секретарията е прав. Но трябва да кажа, че едно е да гадаем дали са прави и друго е те наистина да са прави. Да не говорим, че понякога, когато са прави, грешат. Но аз и преди да дойда в парламента си знаех, че това място за нищо не става. Благодаря, докладчикът има последната дума. Исках единствено да кажа, че с оглед на до дебата и търсенето на този трети възпротивил се, може би е добре да отложим гласуването, за да видим какво точно се изисква. Ето, казва се, аз ще бъда втори, ако има трети и така нататък, но е добре да се изяснят правилата. Устните изменения принципно трябва да са изключение. Знам, че членовете на парламента имат това право и в миналото сме приемали такива изменения, което е разумно, за да върви бързо работата, но може би, ако има двама против, ще се намери и трети и така нататък. Да, мисля, че господин Никълсън се подреди като трети против, така че имаме трима членове против, което означава, че няма да гласуваме изменението. Същевременно времено ще помоля секретарията да поиска официално тълкуване на казуса от комисията по правилника. Но ми се струва, че така или иначе разискванията стигнаха твърде далече, секретарията така или иначе се оказа прав. Благодаря ви, господин председател. Исках само да ви потвърдя, че наистина има промяна в правилника. Преди беше достатъчно един да се възпротиви, но сега ако направите проверка, ще видите, че в пленарна зала трябва да има 40 против, за да няма устно изменение. И ако мутатис от Андис това правило се приложи към комисиите, и съответно ще видите, че в комисията Агри ни трябват поне трима, които да са против, за да отпадне изменението. То единственото, което направихме в движение, е да потвърдим, че има промяна на правилника. Благодаря ви. Може би тази информация трябва да бъде предоставена писменно на членовете, не само по тази норма, а по всички променени норми в правилника и всичко това да се изпрати. Господин Агню, няколко бързи заключения. Много ми е приятно, че в крайна сметка Северна и Южна Ирландия стигнаха до съгласие по някакъв въпрос. На второ място. Оказва се, че последният ми мандат е довел до промяна на правилника и това ме радва. Нямам коментар, казва председателя. Заповядайте. Следващия оратор, господин Бонани. Много съм очуден, трябва да кажа, че член на евроскептична партия се гордее с това, че не се е провело дадено гласуване. В крайна сметка това е да режеш клона, на който седиш. Не знам дали правилно превеждате това, което казвам, каза оратора, но така или иначе аз съм нов тук. Дойдох в Европарламента с огромни надежди, защото исках да доближа Европа до гражданите. Но, ако слушате дебата, който се проведе, дали да е това правило или онова правило, вижте, фермерите нямат нужда от това. Бюрокрацията убива Европа. Направо ме е срам от това, което чувам днес. Аз не съм дошъл тук да се моля, дошъл съм да получа конкретни резултати за хилядите заети в този отрасъл. А тук какво става? Спори се дали да са два гласа, дали да са три гласа против. Това не е начин да се защитят фермерите. Казвам го тук, ще го кажа извън залата и се надявам да ме чуят. Много ви благодаря. Нека не стигаме толкова далеч коментарите си. Така или иначе има правила, те трябва да се спазват. Благодаря. Извинете ме за объркването, но наистина междувременно правилникът беше изменен. Всичко това е ново. Сега нека гласуваме проектостановището заедно с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Dziękuję. Do it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 No ale parlament ma swoją różnorodność. Всички ние имаме своите мнения, но това е хубавото на парламента, че има такова разнообразие. Благодарим на докладчика. Сега нека преминем към седма точка – здравеопазване при животните. Имаме потвърждение на първо четене и е определен екип за преговори. Сега трябва да вземем решение по два от въпросите при съвместното вземане на решение. Това е досието, прието на първо четене. Здравеопазването на животните с докладчик госпожа Полсън и защитата от вредители, трябва тук да назначим нов докладчик за второто четене. Комисията взе решение на 23 юли след препоръка на координаторите да се поднови законодателния процес възоснова на първото четене от 15 април и одобрението там. Комисията все още трябва да вземе своето официално решение за започването на преговори възоснова на член 73. Първо трябва да гласуваме позицията ни при здравеопазването на животните. Електронно поименно гласуване – Нека пристъпим към гласуването. Предстоят ни две гласувания. На първо място решението за започване на преговори с оглед споразумение на второ четене. Моля, гласувайте. Отварте. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Второто гласуване е за определяне на екип за преговори, докладчик и докладчик в сянка. Моля, гласувайте. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към осма точка – защитните мерки срещу вредителите по растенията. Тук ситуацията е сходна. Потвърждение на позицията на първо четене и определяне на екипа за преговори. Сходно гласуване, както по предишната точка, само че сега по защитните мерки срещу вредителите електронно поименно гласуване. Комисията ще започне преговори. Това е първото ни гласуване да започнем преговори с оглед съгласие на второ четене. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ гласуване. Назначение на екип за преговори. Докладчик и докладчици в сянка, моля гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. Което означава, че можем да преминем към девета точка. зоотехническите и генеалогичните условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти. Целта е свободна търговия на разплодните животни като имаме предвид устойчивостта на програмите за разплод и запазването на генетичните ресурси. Тук групираме различни аспекти на зоотехническото законодателство в една единствена законодателна рамка. Дава се и правното основание за приемането на делегирани актове и актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФС. Комисията ще представи информация по тази точка, ще ни уведоми за основното в проекто законодателството. Искам да кажа добре дошли на представителите на комисията. Благодаря, казвам се Янислав Мико, заместник директор на ДГ Санко. Ние сме автори на предложения регламент. Ще започна с кратък увод. Причините за това предложение – Знаете, че има четири основни вертикални законодателни акта за одобряването или признаването и включване в списъци на развъдните организации, регистрирането и класифицирането на животните в родословни и племени книги, а за хибридните разплодни свине в регистри – изследването на продуктивността и оценката на генетичната стойност, както и развитото законодателство при сертификатите. Тук имаме няколко директиви, които са прияти с течение на времето. Те се изпълняват в държавите членки, но има и някои проблеми, особено при търговията. Същевременно ние трябваше да се съобразим с Лисабонския договор и основната цел на предлагания регламент е свързан с членове 42 43 от договора. Трябва да се консолидират тези четири директиви, да се обединят в един регламент при различните видове животни, които са важни като генетичен материал и са важни за, разго... за търговията. Освен това имаме директивите за ветеринарни проверки. Старите текстове ще бъдат отменени, когато се приеме новият регламент. Разбира се, междувременно трябва да осигурим правната сигурност. С това предложение отпадат пречки пред търговията, които в държавите членки са причинени най-вече от начина на транспониране на прилаганите директиви. Понякога услугите и установяването на тези издружения за разплод се предоставят на други държави членки при определени правила. Но така или иначе има разлики в изпълнението, а то се отнася до всички видове. Ние включваме и правомощия за приемане на актове по изпълнението тогава, когато това се изисква за нуждите на вътрешния пазар и защитата на генетичен материал. Както казах, ние стъпаме върху съществуващата законодателна рамка, но имаме и ново предложение за официалните проверки, вече ги споменах. Освен това, имаме и постоянната комисия по зоотехника, която обсъжда нормите за трансграничните общества за разплод. Изискват се и някои пояснения относно компетентните органи и правните процедури. Особено при отглеждането на коне е много сложна област – Надявам се, че това обединяване в един регламент и поясненията ще бъдат подкрепени от вас. Откривам дебата. Имаме ли въпроси? Господин Дантело. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря на комисията за това представяне. Струва ми се, че целта за опростяване и обединението на различните директиви в един единствен регламент е нещо добро. Но когато четем подробно предложението, виждаме, че всъщност става дума за осложняване и то максимално осложняване при различните видове. При конете, както и вие споменахте, темата е чувствителна. Тук има и финансова страна, която е много силно изразена, но се поставят едни и същи условия при всички ам, видове, раси, също времено предложенията едва ли ще помогнат много на операторите. Има видове, които са важни от генетична гледна точка и ако те се включат изрично, комисията трябва да го каже изрично. Но така или иначе, не може целта на предложението да бъде да се запазят само няколко от тях в Европа. Освен това, ние все още не сме запознати с оценката на въздействието. Ако тя съществува, би било добре парламентът, както и докладчика в нашата комисия и комисията по околна среда да се запознаят. Така или иначе, аз съм докладчик по становището в Комисията по околна среда и съм много резервиран, а, но ако не кажа и отрицателно настроен. Благодаря. Господин Валкансел. Благодаря много, господин председателю. Позицията на Испания е също критична по отношение на този документ. От наша гледна точка, мислим, смятаме, че този регламент и а, обмен между фирми на многонационална основа поставя въпроса дали ще има специално а, третиране на някои раси. Економическото въздействие. Целта е да се либерализира режима, но това либерализиране, а, ако не стане повсеместно в Европа, тогава няма да съдържа необходимото качество. Също и търговският обмен. Много важно е да поддържаме едно ниво на проверки и контрол. Така че в Испания съществуват съмнения относно смесването на, хиб, на хиберпороди и чистопородни животни в този регламент. Защото говорим за различни сегменти на пазара е, това е много ясно казано в регламента. Иначе трябваше да има отделни регламенти. Ние смятаме, че Европейската комисия се намесва твърде а, е, навътре в някои въпроси, като даване на разрешения а, е, на производителите, защото аз смятам, че това са национални компетенции. Комисията тук не, не спазва принципа на субсидиарност. Благодаря, господин председател. Благодаря много. Господин Парант. Благодаря ви, господин председател. Със сигурност Европейският съюз не се справя добре. Не знам дали нашия докладчик е опитвал тартар в Гундия, но така или иначе бих казал, че текстът е доста слаб. Той не защитава достатъчно отглеждащите животни. Франция има около 40 вида породи при говедата. И тук това е натрупан опит и традиция, която трябва да си остане в държавата членка. Много от тези породи са световно известни. Те се познават и в другите европейски държави, но ние не получаваме достатъчно защита на тези, които са законните приемници, които е, опазват нашата традиция. Например, при породата Шевроле, това е порода, която трябва да си остане френска. Не може генетичните свойства да се изнасят в чужбина. Много е трудно в наши дни да защитаваме и културното наследство и територията. Благодаря, господин председателю. Аз ще съм кратък след казаното от преждеговорящото. Трябва много внимателно да разгледаме този текст, от, от, относно, особено относно по-малките породи говеда. Би било налудничево всъщност, ако почнем да харчим пари, опитвайки се да да предотвратим отмирането на тези малки породи и също време, но много внимателно да подходим към това. Да видим точно как стоят нещата при а, животновъдите, които, раз, а, които отглеждат а, малки а, породи животни. Благодаря много. Благодаря, господин председателю. Един пряк въпрос дали тук ние си е, стремим просто да си почистим къщата, така да се каже, или всичко това е свързано и с е, търговското споразумение с Съединените щати, което ни, са подготвяйки се за тази дискусия едновременно, е, наведнъж. Това искам да поясним. Простите въпроси са най-трудните, казва председателя. Благодаря много. Позволете ми да подкрепа преждеговорящия колега и всички онези, които подчертаха нуждата да защитим а, нашите породи крави. Ние имаме една а, такава порода, която вече е на изчезване. Около 2000 са останали само. Много от тях измряха миналата година и да не го сторим, да не ги защитим, би било погрешно. Затова аз изцяло подкрепям европейското наследство на породи. Говорим за такива в Франция, Харватско, и всичко това трябва да се вземе предвид, когато а, работим по този документ. Благодаря. Благодаря, председателя. Това беше господин Якович. Имаме господин Сън, госпожа Санела. Извинява се председателя. Аз също съм привърженик на това да подходи много внимателно и в никой случай да не застрашим нашите местни породи. Например, в Галиция а, а, този регион е много важен за производство на говеждо месо. И така виждам аз нещата. Много благодаря, каза председателя. Още един а, желаеш да вземе думата госпожа Мори. Аз също съм против това искане, защото то ще застраши местните породи на Италия, например в Сардиния. Те трябва да бъдат защитени. И същите неща наблюдаваме при биологичното разнообразие, например при семената мултинационални компании в бъдеще ще могат да изкарат патенти за геноми. Благодаря много. Това бяха всички желаящи да се изкажат. Благодаря ви за вашите изказвания, за вашите въпроси. Сега ще помоля представителя на Генерална дирекция Санко, господин Мико, да реагира на изказванията. Комисията имате думата. Уважаеми членове на парламента, нека поясна, че усилията да се включат разпоредбите в, от четири директива в един регламент. При това ние не искаме да променим основни принципи, т.е. няма никаква принципна промяна в подхода. Ако има нещо, то по-скоро е да увеличим, да повишим защитата за отглеждащите малки породи. Така че в никой случай защитата няма да бъде занижена. Тя ще си остане същата, такава каквато е била по силата на предишния регламент. Също така на коментарите, свързани с, с по-голямата сложност на предложението, трябва да обясна, че по-рано имахме четири директиви и тези директиви се изпълняваха в държавите членки по различни начини, така че в реалност сложността е много голяма има различни тълкувания в различните държави членки. Ето защо ние предлагаме един а, всеобхватен текст, който да бъде приложен, приложим по един и същи начин във всяка държава членка и по този начин ще поясни нещата, ще хвърли светлина и ще помогне разбирането, на разбирането на цялата рамка така че всъщност имаме повече текст, но във всъщност нещата са по-прости и внасяме равнопоставеност за всички държави членки. Това е добавената стойност на предложението. То отразява много оплаквания, жалби, които получихме по отношение на различното прилагане, различното разбиране а, в отделните държави членки. Що се отнася до въпроса и простия въпрос, аз имам прост отговор. Няма нищо общо с нашите преговори с Съединените щати. Свързано е само с нашето усилие, което е, започна още от предишния период, да упростим едни договорни отношения в областта на е, също и на хранителния сектор, тъй като това са а, едни от най-дълго списваните области в а, европейското законодателство. 40-50 години се влачат и сега вече трябва да бъдат обединени, да бъдат упростени а, за а, ползване от всички. И мисля, че що се отнася до оценката на въздействието, те трябва да бъдат направени в ситуация, при която се променят принципи и се, променя, и се предлага нещо ново, допълнително, но в случая ние само отрезяваме същите принципи от предишно законодателство в един единствен текст. Тоест ситуацията няма да бъде променена по отношение на нужда от оценка на въздействие. И с това смятам, че отговарям на всички ваши коментари. Аз наистина предлагам да направите едно а, задълбочено сравнение с съществуващото законодателство, да видите какво има там, да видите, всички, че всички технически детайли и принципи са същите. Благодаря много. Мисля, че това малко поуспокоява нервите ни т.е. че става дума за въвеждане на равнопоставени правила за всички. Но разбира се, винаги съществува известен страх в такива ситуации, че може да има опит да се а, намалят допълнителни решения, да се понижи стойността на допълнителни решения. Особено а, редки, що се отнася до редките породи говеда и от гледна точка на генетиката. Така че това наистина е много важно за нашите региони. Сега можем да минем на точка 10 в дневния ред, която е до голяма степен свързана с предходната. Препратки към законодателството в зоотехническата област – предложение те да бъдат премахнати от 18.00372 е, и 91 черта 496. Това предложение е чисто техническо и е директно а, резултат от предложение на комисията за засилване на проверките и контрола. Госпожа Ремес беше докладчик. Парламента го прие на първо четене на 15 април и очаква първо чет, позицията по първо четене на съвета. Ще помоля представителя на комисията. Не е нужно ли? Да, нужно е. Така, комисията, моля. Господин Мико, имате думата. Благодаря. Аз исках да кажа, че още в предишното си е, изказване казах, че е техническо изменение, свързано с предишното предложение, за да се задържи правната сигурност и когато вече новият регламент за официалния контрол влезе в сила, да имаме една законодателна сигурност в междинния период. Т.е. става дума само за технически параметри. Благодаря. Благодаря много, господин Мико. След тези обяснения можем да приключим тази точка от дневния ред и да преминем на последният, последната тема преди да се срещнем с италианския министър, а именно въпроса за клониране на животни от рода на Едвия рогат добитък, отглеждани за и размножаване за сълско-стопански цели. Предложението за директива за клониране цели прекратяването на техническото клониране на някои а, а, видове в Европейския съюз, както и пускането на пазара на продукти от клонирани животни, базиране на член 43.2 на договори за функциониране на Европейския съюз, за да се осигурят еднакви условия за производство на стопаните, като същевременно се защити здравето на животните. Още повече предложението е оправдано и от проблемите за здравеопазването и хуманното отношение към животните и се отнася до член 13 на договора. И последно, за нови храни, които са произведени от клонирани животни, не би, за сега не е приключен. И ще видим какви ще бъдат възгледите, където имаме известни разминавания. За това трябва да бъде постигнато решение от помирителната комисия. Да се раздели проблема с клонирането от проблема за новите храни. Аз бих препоръчал да имаме предвид този вече преминал период на обсъждания, когато анализираме именно това предложение. Това е важно информация, защото отразява волята на комисията и на е, евродепутатите от предишния мандат. Имаме и един нерешен конфликт на компетенции с Комисията по околна среда, която успорва, го успорва. Преди да дам думата на комисията, предлагам едновременно да разгледаме и свързаното предложение за пускане на пазара на храни от клонирани животни, именно следващата точка от гледния ред. Така че предлагаме да съчетаем тези две предложения. И Преди да дам думата на комисията, бих искал да спомена, че ще предложим на Комисията по околна среда, че вероятно ще разделим тези две становища помежду си. Първото, което е така близко до сърцето на нашата комисия, да бъде разгледано от е, нас. А второто предложение, второто становище относно пускане на пазара на храни от клонирани животни, което е свързано повече с е, безопасността на храните и общественото здраве, това становище да бъде поето за разглеждане от е, ЕМВИ, Комисията по околна среда. Още нямаме тяхният отклик но това е един от компромисните сценарии. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Моля за вашето изявление. Комисията. Благодаря много, господин председателю, и благодаря също за това, че поставихте тези въпроси заедно, защото те наистина са много взаимосвързани тясно взаимосвързани, макар и да почиват на различни членове на договора. Комисията предлага две директиви, едната базирана на член 43 на договора, която предлага забрана на използване на клониращи техники в Европейския съюз за земеделски цели, забранява едновременно с това внос на живи а, клонирани животни, произведени в трети страни. Второто предложение, което почива на член 352 на договора, забранява пускането на пазара на каквито и да било храни, които са от клонирани животни. Искам да поясни този, този момент. Онова, което не влиза в предложението е клониране за медицински цели, за научно-изследователски цели, за медицински уреди и за развлекателни цели. Това всъщност е свързано с тук нашето предложение е свързано с клониране в област за замеделски нужди и производство на храна. Искам и също да потвърдят казаното от господин председателя. Разделянето на тези две части не непременно на основание на безопасност на храните, защото причината за забраняване на клониращите техники и храна от клонирани животни е свързано с загрижеността, изразена от органа за безопасност на храните, защото е свързан с хуманното отношение към животните. Ние си даваме сметка за позицията на европейските граждани – Европейския парламент, казва, е, Евробарометър показва, че общественото мнение е напълно, абсолютно против клонирането и още в предварителна дискусия това стана ясно, че те трябва да бъдат разделени. Така че предложението е много просто базирано на поясняващи дефиниции, какво означава тези техника, какво означава храна от такива животни, забрана на внос на живи клонирани животни, на каквато и да била храна и нейното пускане на пазара храна от клонирани животни. Благодаря много. Благодаря много за тази информация. Сега давам думата на членовете на комисията. Благодаря много, господин председателю. Поисках думата, защото бях докладчик Сянка по този въпрос. Комисията за околна среда, храни, които включват месо от клонирани животни. Можем да го забраним, можем да не го забраним, но знаете ли, ще зависи от е, решението на законодателните органи на този парламент. ние трябва да проследяваме всички животни, които са, произхождат от клонирани животни в течение на няколко поколения но не можем да искаме това от а, селските стопани, от замеделците. Първо, защото практически това е невъзможно, тъй като огромна работа трябва да се свърши, а просто трябва да проверим дали е направено по правилата. И за това, може би, съвета и комисията не могат да се ре, е, разберат по този въпрос и се стига до помирителна процедура. Ако не искаме клонирани животни в Европейския съюз и въобще не искаме а, клонирането, трябва да вървим по този път. Да се опитаме да направим невъзможното. Да, много време ще ни отнеме дебата по този въпрос, но дали ще има смисъл? Благодаря. Благодаря, каза председателя. Имам въпрос. Колко души биха желали да вземат думата, за да разпределим времето и да успеем да приключим преди 11.30, тъй като в 11.30 ще се проведе срещата с италианският министр на земеделието. Да. Господин Хауслинг. До 2-3 минути регламент, моля. Благодаря, господин председателю. Смятам, че компромисът с е, Комисията по околна среда е постижим, като си разпределим отговорностите, но трябва да видим от гледна точка на стопаните че да се разбере, че тези клониращи технологии не само са а, е, били обявени а, е, е, за недопустими от а, общественото мнение, но и как са свързани с а, практиките на отглеждане на животни от а, селските стопани. А, да, ние не искаме тази технология да навлезе в Европа, но има проблем. Преговорите между парламента, комисията и съвета не е само за клонирани животни и как възниква това и как се стига до пускане на пазара на продукти от тях, опира до това, че по по-новите поколения, последните поколения трябва да бъдат маркирани по някакъв начин преди да отидат на пазара. Ще има преговори с САЩ за споразумение за свободна търговия. При тях няма никакво маркиране нещата са регламентирани в Съединените щати и няма начин да спрем тези животни да не идват оттам на нашия пазар. Така че трябва да си изясним за себе си и за Европа, че искаме защита, защита на нашите фермери, но и на всички граждани. Ние искаме една технология, която а, срещу която сме, на която сме противници. В преговорите с САЩ ще се появят основни разлики в становищата, свързани с хуманното отношение към животните. Затова трябва ясно да кажем на комисията, че не става въпрос само за клониране на животни, а въобще за всички бъдещи поколения животни. Ако искаме тази технология да не припари до нашите пазари, ние не я искаме и искаме твърдо да кажем, че я отхвърляме. Благодаря много. Мисля, че комисията си дава сметка за това. Аз така не бих а, дал такава а, строга оценка на комисията, каза председателя. Андрю? Благодаря ви, господин председател. Ние чухме предложението. Комисията предлага регламент, но той е абсолютно недостатъчен от гледна точка на съдържанието, защото тук имаме определени забрани, но си оставя опасността от поколението на клонираните животни и вноса. Освен това, не виждаме предвидено никакво етикетиране, съответно, на репродуктивния материал при поколението, първото поколение след клониране. Няма етикетиране, няма проследяемост за това, което се взима от клонираните животни. Така че ние имаме общата забрана, но би трябвало да сме много по-прецизни и в това отношение предложението на комисията е неприемливо. Благодаря, господин Дорфман. Преди няколко години Този въпрос бе повдигнат в доклада за нови храни. Аз бях докладчик от името на нашата комисия на времето по този въпрос. И имаше един форум, организиран също с участието на Комисията по околна среда за новите храни. И Споровете продължиха до 6 часа сутринта, не се стигна до споразумение, всичко се провали. Сега въпросът отново се появява. Мисля, че е съвсем ясно, както беше и при новите храни, че европейските потребители не искат клонирани животни. Нашите земеделци не се нуждаят от тях. Това не е разумна форма на земеделие, да се клонират животни, за да се произвежда месо. Това е прекалено скъпа технология. И просто не е необходимо. Въпросът по същество е свързан с поколенията на тези клонирани животни. Господин Хълслинг е съвсем прав. Ние вече внасяме от Канада, от Америка и нищо не може да се проследи чрез етикета. Просто няма етикетиране на потомството. Майката или бащата може да се клонирано животно. И не е възможно да се докаже по научен начин дали тези дали дадени животни, които са внесени, са потомство на клонирани или на нормални животни. Просто не може да се открие никаква разлика в потомството. Това са основните проблеми. Въпросът по същество касае потомството, и до кое бъдещо поколение, което произхожда от клонирани животни, ще спрем. Благодаря, господин Вазо. Благодаря ви. Мисля, че колегата е прав. Няма проследяемост при клонираните, следователно това е подарък към държавите като САЩ, където клонирането е масово. Така ние ще внасяме продукти на наша територия, без да ги спира законодателна мярка. Това е неприемливо. Същевременно на пазара на храните от клонирани животни ситуацията се влушава от гледна точка на етикетирането – това пак е подарък към американците и агробизнеса, които искат ние да смекчим нормите си. Нещо скандално, според мен. Знаете, че тук има различни проблеми. От една страна свързани с здравеопазването и опасността от епидемии заради разнообразния генетичен материал. Това заплашва и някои породи, от които има много малко животни. Благодаря. Госпожа Мюлер. Благодаря. Радвам се, че комисията внася предложение за предотвратяване на клонирането на животни в Европа и забраната на клонирани животни чрез внос. Ние успяхме да установим слабостите в режима и от нас зависи да внесем съответните предложения, защото здравеопазването на животните и защита на животните е нещо, което много се цени в Европа. Проблемът е един и същ, независимо дали говорим за месо с хормони, което се внася в Европа и тук също е трудно да се докаже наличието на хормони или пък месо от клонирани животни. Въпросът опира до етикетирането, опитваме се да вземем съответните мерки в това отношение. Радвам се, че това ще бъде предотвратено чрез отделен регламент, а не чрез регламента за новите храни. Благодаря. Госпожа Хазакан. Благодаря. Това наистина буди безпокойство. Имаме две различни директиви. Има най-различни видове животни, животинска продукция, които няма да бъдат обхванати от нито една директива. Има забрана за всички видове животни, било то коне, кози, овце, крави. Това касае само земеделието, нищо останало. И има цял един диапазон продукти, които няма да бъдат обхванати от нито една директива. Да речем продажбата на сперма, животни донори. Тук става въпрос само за живи, мъртви животни. Тези продукти съответно могат да бъдат внасени, което буди безпокойство, според мен. Потомството не е обхванато, то няма да се етикетира. Това не е в съзвучие с заключението на Комисията по околна среда по този въпрос. Ако наистина искаме да заявим, че не искаме клонирани животни или продукти от такива животни, или пък потомство на тези животни да бъде внасено в Европа, трябва да се разработят ясни правила, а не символично законодателство като това. Има много сериозни проблеми, свързани с е, хуманното отношение към животните, не само за клонираните животни, но и за сурогатни майки и така нататък. Има огромни проблеми. Ние не можем да приемем това това, този нормативен акт е чисто символичен и няма никаква стоеност. Благодаря. Давам думата на господин Фаниген. Когато тази организация или каквото и да е, EC, EDU и така нататък бяха създадени, Първоначално си мислех, че това ще е за благото на хората, а не за благото на общността. Сега потребителите не го искат, фермерите не се нуждаят от него. При това положение не трябва да го имаме. Кой ще се възползва от всичко това? Непрекъснато ни се казва за нови технологии, които ще ни помогнат да изхранваме хората. И при все това, тук става въпрос за големия бизнес и контрола върху хранителната верига и хранителните доставки. В национален план в Ирландия това ще създаде проблем с маркетинга в бъдеще. Според мен ние трябва да се целим към една ниша. И ако според Евробарометър хората са против, било то дали се прави или не, ние трябва да предоставим услуга на тези хора. Ако те не го искат, трябва да се вслушаме в тяхното мнение. Ако не го искат, просто да не го правим. Нищо сложно няма. Европа трябва да се грижи за хората си. Това е основното. Благодаря, господин Някович. Става въпрос за благосостоянието на животните. Аз искам да бъда реалист. Това е посоката, в която трябва да се движим. В Европа има много добра система за контрол на происхода и качеството на продукта по етикета. Това според мен е минимума, който трябва да предложим на да производителите в Европа. И така, Доброто етикетиране е минимума. Добра система за етикетиране. По принцип от това се нуждаем, за да сме сигурни, че ще бъдат идентифицирани клонираните, продукти от клонирани животни, за да може потребителят да знае какво точно купува. Това е сходно и с е, маркирането на опаковките цигари. Става въпрос за добро етикетиране на месото от клонирани животни. За да може навсякъде, което човек скупува месо, той да знае от какво животно идва това месо. Благодаря, госпожа Петия. използването на продукти от клонирани животни на пазара е проблема. Това е въпрос, който не касае храната, а политиката. Европейския парламент трябва да предприеме правилните мерки. Що се отнася до клонираните животни, мисля, че производството в Европа ще бъде сериозно застрашено. Нашите животноводи може и да произвеждат месо, а няма да могат да го продават. Защо изобщо да използваме такъв неетичен подход при живите животни? Още преди, че не трябва да забравяме и за конкуренцията. Конкуренция, на която ще бъдат изложени нашите производители – Очуден съм, че комисията предлага някакви изключения. Клонирането няма да ни помогне да запазим местните породи. А ние искаме да имаме една генна банка. Аз предложих по линия на нашата комисия да се направи едно проучване, за да се види доколко държавите вече са създали подобни генни банки и това, което може да се направи на европейско ниво, чрез бюджетни средства, за да се запазят местните породи, именно по линия на откриването на подобни генни банки. Pan poseł Des, jeśli ktoś chce zabrać głos, to jeszcze mamy czas. Господин Дес, ако някой друг иска думата, все още имаме налично време. Господин Des, благодаря, господин председател. В миналото често сме обсъждали този въпрос и мисля, че принципно има съгласие, че сме против клонирането. 40 години се занимавам с животноводство. Имахме чудесни стада. ще се наложи една съвсем нова процедура. Трябва да вземем предвид трансфера на ембриони. Чрез подобна идея успяхме да развием чистите породи. Честно казано, не разбирам американците тук. Това е една възможност за производителите на едър рогат добитък да привлекат млади хора на пазара – Не е необходимо човек да има 40 расови коне, да речем, което ще отнеме много време. Всичко това може да стане моментално чрез анализ на генетичния материал, който дава възможност да се осигури правилен материал за разплод, за съответният разплод на дадени породи. Трябва да направим всичко възможно, за да сме сигурни, че няма да позволим на дадени породи да изчезнат. Ако разгледаме положението в Европа, не знам какво точно се случва там, но вземем предвид животни, които от 10 години се предлагат на пазара, ние не знаем какъв е генетичният им происход. Е, именно тук е проблема. Ако подпишем споразумение с американците, трябва да сме сигурни, че са налице съответните условия. Американците трябва да етикетират правилно происхода на месото. От техни животни са сме сигурни откъде идва то. Особено ако това месо ще стигне до, до нашия пазар, след като са минали 10 години. Що се отнася до споразумението за свободна търговия, трябва да направим съответните предложения, за да сме сигурни, че всичко се държи под контрол. Благодаря, госпожа Сандра. Ще бъда кратка. Съгласна съм с колегите, които вече изразиха мнение против клонирането. На първо място, тоталната забрана на търговията, производството и вноса и нулева толерантност към бъдещото поколение на клонирани животни е основният въпрос. Има и един друг аргумент. Тази технология има отрицателно въздействие върху местното земеделие – ето защо по-настоящем трябва да се опитваме да работим именно по устраняването на този проблем, да насърчаваме местното производство. Благодаря, госпожа Мой. Тук чувам, че Европа трябва да положи максимални условия за да запази биоразнообразието, максимални усилия за да запази биоразнообразието и качеството на животните. И не трябва да даваме подаръци на производителите на клонирани животни в Китай или Америка, които просто завличат Европейската комисия на своето собствено ниво и оказват негативно въздействие върху нашите земеделци. Благодаря. Няма други желаящи за думата. Ще дам думата на Европейската комисия да вземе отношение по коментарите на депутатите и да даде, разбира се, евентуално някаква допълнителна информация. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, Както бе очаквано, това е много деликатен и важен въпрос. Аз имах честа да участвам в тристранната среща миналия път. Така че със собствените си очи видях сходни дискусии. Искам да маркирам основ... няколко елементи и да добавя няколко детайла. Ще започна с нещо споменато от няколко депутати клонирането не е генна модификация. С други думи, то не може да бъде констатирано чрез оценка на съответния индивид. Не може да се установи дали дадено животно е клонирано или не. Това е много важно, защото няма обективен метод за контрол. Единственият начин да се извършва контрол е чрез документацията. Проследяемост чрез ясна и коректна регистрация и обратна проследимост. Това е много важно, особено в контекста на етикетирането на самите клонирани животни или петото или шесто поколение на тези животни. На практика е невъзможно да се, промени, да се провери всичко това в бъдещите поколения. Ако настоявате да създаде система, с която да се проследявате бъдещите поколения, ще се създаде една бюрократична свръхмашина, която ще е много скъпа. Просто искам да ви предупредя за това. Защото ние обсъждаме именно този въпрос. Извършихме проучване и стигнахме до заключението, до заключението, че разходите не са само разходи за американските производители, които използват клонирани животни, както се казва в дискусията. Ще има и разходи за европейските фермери, които ще трябва да докажат, че нямат клонирани животни, именно по линия на същия принцип, чрез цялата тази регистрация и покриването на всички разноски, свързани с нея. За четвърто, пето, шесто поколение е рогат добитък. Мога да приема, че имаме много добра, добре разработена система за етикетиране на едрия рогат добитък в Европа. Само, че това ще са допълнителни мерки, допълнителни разноски. И, повтарям, формално е възможно, но на практика не може да се контролира, защото генетичното съдържание на индивида е абсолютно също с това на първоисточния вид и няма да се установи никаква модификация или промяна. При все това искам ясно да заявя, по това, което се каза, че ще получим внос на клонирани животни и ще ядем месо от клонирани животни. Не! Именно за това има забрана. Ние забраняваме вноса на клонирани животни и продукти от клонирани животни. Моля ви да правите разграничение. Не може да има клониран продукт. Животното може да бъде клонирано и храната може да е от клонирано животно, но не може да имате клониран продукт. На практика това е невъзможно. Когато обсъждахме въпроса миналия път в Комисията по околна среда, дискусията касаеше етикетирането на потомството, идните поколения. В резултат на дискусиите Комисията по околна среда не бе убедена, че разходите са толкова високи. Ето защо бе взе решение всичко да се проучи внимателно, преди да се предприемат бъдещи мерки. Нашето проучване, което бе направено преди да внесем предложението, бе, че разноските са много големи. Но колегиума на комисията взе решение, че е по-добре, включително и с оглед на дискусиите в парламента, да се извърши щателен анализ, който ще приключи след няколко месеца. Така че ще имаме допълнителни факти за разноските, свързани с клонирани животни. Когато говорим за потенциалните изключения, моля ви да, си, да имате ясна представа, представа за какво става дума. Няма да има изключения за клонирани животни които се използват за селскостопански цели или за производство на храна. Не, няма да има такива изключения. Съществуващите изключения са свързани за научните цели, медицината и за запазване на рядките генотипи. Това е технология, която може да ни помогне да съхраним, да речем, последното животно от даден генотип, ако няма други средства. няма да е хубаво да не се позволи развой на събитията в тази област. Особено с оглед на факта, че става въпроси за създаването на нови лекарства и медицински изделия, при които клонените животни могат да изиграят казвам, могат да изиграят сериозна роля. Ето защо нашето предложение касае само животните в сферата на селското стопанство и продоволствието. Без споменато, че може да се стигне до зависимост на нашите фермери. И без споменато е една много моя любима тема – остатъчния материал. Искам да кажа, че положението е съвсем различно. Дори някой да избере клонираните животни. Клонирането днес и за дълго време в бъдеще ще се остане скъпа технология която е силно зависима от паричния ресурс. И определено няма да създаде никаква зависимост по останалите звена от веригата. Първо, ако не позволим внос на клонирани животни, ако не се позволи клониращи технологии, никой фермер няма да е зависим по какъвто и да било начин от техниката за клониране в Европа. В това ви уверявам. Няма никакъв натиск да се използват клонирани животни. Евентуално се води дискусия дали някой може да иска да го направи това. В Европа ясно се казва не. Това, което искам да кажа по коментарите. Знам, че дискусията ще продължи, ще е сложна. Мисля, че трябва да се постави на принципна основа, защото става въпрос за големи разноски, голяма бюрокрация и за европейските предприятия, и за европейските фермери. Моля ви да вземете предвид това. Благодаря ви за допълнителната информация и за отговорите, които дадохте на въпросите на депутатите мисля, че можем да приключим с обсъждането на тази точка днес. Сигурен съм, че отново ще се върнем на нея по други поводи в нашата комисия и, с, и по време на срещи с избирателите. Така както казах, това е бе последното изказване по темата днес. 5 минути техническа пауза, докато изчакаме да дойде италианския министр на селското стопанство, който представлява председателството на съвета. Моля ви да останете в залата, за да приветстваме господин министъра и да изслушаме неговото изказ... важно изказване. Пет на почивка. Надявам се, че ще започнем на време или по-рано от предвиденото. uh, De Castro? Uh, yes, yes, yes, yes, yes, social, social democrat. Yes. Okay. And. Uh,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 Proszę Państwa, rzadko tak głośno stukam, ale... Уважаеми дами и господа, нямам навика да използвам това чукче, но така или иначе нашият гост вече е пристигнал и с голямо удоволствие мога да му кажа добре дошли. Господин Маурицио Мартина е италиански министр на земеделието и селскостопанските политики. Той оглавява и съвета на министрите по земеделие в Европейския съюз. Ние го познаваме, защото преди една година той беше при нас да говори за всеобщото изложение в Милано през 2015 година. Нямам никакво съмнение, че сега също ще ни каже как върви подготовката за важната проява. Надявам се, че ще ни уведоми също така и за плановете на италианското председателство, което идва в един труден момент. Сформира се нова Европейска комисия, а и на заседанието тази сутрин говорихме за някои проблеми. Тогава споменах и Италия. Всъщност новия върховен представител е колега на господин Мартина, той е от същото правителство. Казах, че моментът е труден, има ембарго, пречки в международната търговия, някои нови правила в отношенията с САЩ, така че е много важно какво ще се направи. Това, което се случва по света, разбира се, се отразява и на Европа. Но още веднъж, господин министр, добре дошли, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря и на членовете на комисията за важната възможност да представя програмата на италианското председателство. ние можем да започнем и своя първи диалог по множество проблеми. Вашата комисия е много важна за съвета. Ето защо ние веднага ще започнем важните разисквания с вас. Така или иначе и трите европейски институции трябва да работят в сътрудничество, за да получим желаните резултати. Принципно имахме реформата на ОСП при последното предходния парламент. Това беше резултат от работата и на трите институциите. Искам да благодаря господин Декастро за отличната работа. Сега нека представя някои от ключовите моменти в програмата на италианското председателство за селско-стопанския отрасъл. Това е програма, по която работим от миналия месец юли. Казах вече, че реформата на ОСП беше важен успех за парламента и комисията. Сега е необходимо да продължим работата и да дефинираме конкретните необходими мерки. Имам предвид делегираните актове, както те са предвидени по Лисабонския договор. Ще ги разгледаме през следващите седмици. Според съвета тук няма кой знае какви трудности. Необходимо е да се изпълни процедурата. Съветът разглежда предложението и за регламент за реформа в биологичното земеделие. Чувствителна тема за всички държави членки. Биологичното земеделие е един отрасъл, който се развива все по-динамично. Той е много важен за Европа. И сега е назрял момента общностните институции да разискват помежду си, за да стигнат до възможно най-добрите условия за този отрасъл. В съвета и комисията се водят техническите дискусии. Вече сме покрили две трети от регламента. Същевременно на съвета на министрите през месец юли, първия при нашето председателство, успяхме да проведем дебат по основните въпроси, свързани с текста. Така или иначе, това е преработка на предходен регламент, за това и трябваше да насочим вниманието си към конкретни въпроси. Тук разчитаме на вашата подкрепа и се надяваме да работим максимално бързо. Ако преговорите го позволят, искаме да стигнем до компромисен текст в рамките на нашето председателство. Друго важно досие е преразглеждане на субсидиите за мляко в училище. Знаете, че съветът неведнъж е заявявал своите притеснения за правното основание, което предлага комисията. Искаме предложението да се придвижи, така че сме насрочили датите за основните работни групи в съвета. Знаем, че тук трябва да положим огромни усилия, за да проработи системата и то в името на европейските граждани. Искаме да ги привлечем на наша страна, възможно най-скоро. Важно е да се развие съответно и селско-стопанския сектор, за да може да поеме инициативата. Тук ще разговаряме с Европейския парламент – бихме искали да уточним общия подход и в бъдеще да ускорим работата, за да стигнем до компромисен текст, пак ще кажа възможно най-скоро. Друг важен въпрос. Бъдещето на сектора мляко. Както знаете, тук се водят разговори на всички нива в институциите – Комисията излезе с предложение за отрасъла, тъй наречения млечен пакет. В съвета също се проведе дебат. Разбираме, че темата е много важна, много деликатна. Знаем също така, че сектора мляко е стратегически. Реформата на ОСП, както и пакета за млякото, въведоха доста новаторски елементи с оглед на пазарната криза. Така или иначе, обаче, председателството разбира, че темата е деликатна. Особено при определене на блечните квоти за идните години. Друга важна тема за нас е сигурността на продоволствието. Много трудна тема, как да осигурим достатъчно храна, добре разпределена, справедливо разпределена. Тук няма как да не отчетем стратегическия проблем с суровините. Това е световен въпрос. Той се обсъжда навсякъде. Тук са и основните политически предизвикателства за бъдеще. Европейският съюз съответно трябва да изиграе своята роля. Това ще се разгледа през едните седмици и месеци. Много важен въпрос за нас, който ще бъде отразен и на всеобщото изложение през 2015 година. Това ще бъде много добра възможност за целия сектор и за Европейския съюз. Защото там ще можем да се обърнем към останалия свят и да говорим за предизвикателствата. Италианското председателство би искало дебата да се постави така че на него да падне акцентът, защото сигурността на продоволствието е изключително съществена. Искаме и съвета на министрите през септември да го разгледа. Ще спомена и търговските преговори, които са в ход – Селското стопанство е важен елемент и за това ще следим внимателно международните споразумения, многостранните споразумения, като тези с СТО, тези от Бали, двустранните отношения също така и по-конкретно развитието на преговорите за свободна търговия с различни страни, особено САЩ и Канада, както и някои страни от Азия, Африка и Южна Америка. Ние бихме искали да обсъдим най-вече последиците от тези преговори за селско-стопанските дейности в Европа. По-конкретно да отчетем и Европейската система за географско указание и указание за происход. Тук се надяваме на конструктивна работа заедно с комисията. Друг въпрос е стратегическата визия за селско-стопанския отрасъл. Приоритет за италианското председателство е прегледа на стратегията 2020 и стратегията Климат и енергетика 2030 година. Ние разговаряме с представители на отрасъла във връзка с междиния преглед на стратегията 2020 след съобщението на комисията от месец март. Заедно трябва да помислим за бъдещата стратегия с акцент върху иновациите и създаването на заетост за младите фермери. Въпрос, който ще разгледаме на съвета през месец октомври. Резултатът от този дебат ще захрани разискванията на съвета по общи въпроси. И ще има предложения пред комисията през март 2015 година. Що се отнася до стратегията енергетика и климат, тук искаме да намалим парниковите газове от селско-стопанския отрасъл. Би трябвало този отрасъл да постигне чувствителни намаления. Така че на съвета на министрите. През октомври ще разгледаме и този въпрос. Той ще бъде част от разискванията на съвета по околна среда, тъй като те ще имат водещата отговорност. Техният съвет е в края на месец октомври. Същевременно ние ще работим и с останалите комисии в Европейския парламент, за да постигнем поставените цели. Има и други важни досиета за италианското председателство, като предложение за регламент за защитни мерки срещу вредителите по растенията. Това е много важен пакет от мерки ние искаме да опростим съществуващата правна рамка, да намалим бюрокрацията, да помогнем на бизнеса. Италианското председателство ще разгледа внимателно всички изменения на Европейския парламент. Надявам се в бъдеще да проведем конструктивни разговори. Има също така както казах, и пакет в зоотехниката. При този зоотехнически пакет ще разгледаме най-вече опасността за сектора от новите вредители, ще разгледаме и болестите в резултат на глобализацията и измененията на климата. Тук трябва да се предложат нови инструменти за оценка на здравния риск. Необходимо е да има по-добър контрол и по-добро наблюдение. Също така би трябвало да видим какви са правата за разплод при вредните организми. Но така или иначе, ние стъпваме върху компромисен текст, наследен от гръцкото председателство. Новите предложения при зоотехническите мерки са свързани с това, че комисията иска всичко, което касае определен вид, да се организира хоризонтално, а не вертикално. Също така искаме да намалим областите на публично законодателство и да обърнем внимание на малките породи, застрашени от изчезване. ще определим и областите, в които имаме сходно виждане. Миналия месец юни съветът по околна среда излезе с политическо съгласие и по изменение на директивата за изпускане на ГМО в околната среда. Затова и ще разгледаме въпроса за отглеждането на ГМО на европейска почва. Тук има екологични проблеми, проблеми на здравеопазването, но така или иначе ние стигнахме до споразумение, което е балансирано. Имам предвид баланса между Европейския съюз и националните правомощия. Същевременно, заедно с Европейския парламент започваме разговорите още следващата седмица. Ще се включат и колегите от околна среда, както и от здравеопазване. Накрая ми позволете още веднъж да се спра на проблем възникнал наскоро. Знаете, че има криза при плодовете заради руското ембарго на някои наши храни. Много важен проблем. И италианското председателство трябва да кажа, че веднага откликна. Работихме много усилено заедно с комисията. Използвахме делегирани актове, за да се приемат мерки за отраслите, които са пострадали от кризата. Искам да благодаря на комисията за много бързия им отговор и съответно подкрепа за фермерите. Това, което стана ясно, е, че няма как да работим без необходимите инструменти, когато се случат такива кризи. Това е възможност за това да оценим колко е важно подобни инструменти наистина да се налагат на европейско ниво. Свикахме извънреден съвет следващия петък. Ще видим какви мерки ще бъдат приети, за да се справим с тази криза. Накрая, нека кажа кои са основните въпроси, основните досиета. Описах ги вече, но забравих да кажа, че винаги ще бъда на ваше разположение, винаги можете да се обръщате към мен Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, надявам се наистина, че ще работим в тясно и ефективно сътрудничество. За да може да се справим с основните проблеми за отрасъла, да разгледаме заедно всички въпроси. И ясно е, че това е един труден период за европейското селско стопанство. Надявам се, че ще работим добре. Благодаря много, господин министр. Благодаря за това обширно представене на работната програма на председателството. Дами и господа, бих искал да ви помоля едно нещо. Първо, координаторите, две минути всеки. След това, отговор от министъра, когато със съжаление също ще помоля да бъде кратък. След това имаме 20 записани желаящи да се изкажат след което ще следва отговор от е, министър. Затова моля не се засягайте, когато използвам чукчето и ви приканвам да бъдете дисциплинирани. Неодавна имахме случай, при който някой го прие твърде лично. Следващия път е, ще предвидим по-дълго време за срещата. Никога времето не стига, господин Бес. Благодаря много, господин председателю. Благодаря, господин министре Мартина, за това, че дойдохте в нашата комисия и така ще можем да работим заедно по време на италианското председателство. Няколко неща, които ще включа в двете минути, дадени ми за изказване. Благодаря че наблегнахте, а че повдигнахте въпроси за плодовете и за млякото в училищата. Това е нещо, което бе предоставено на училищата в Европа. Идната година ще изтекат квотите и колегата ми ще каже няколко думи за позицията на една малка държава като Латвия, която беше доставчик на руския пазар и трябва да намерим решение. Въпроса за сигурността на продоволствията и вие споменахте стратегическите запаси. Мисля, че Хората имат е, различни възгледи по този въпрос, но е важно да, то да стане централен в нашите разсъждения. А, ние имаме Меркосур, споразумение с Меркосур, Канада и други държави. И комисията от нея се очакваше да разреши внос, ако се спазат някои стандарти, изисквания. Имаше голям брой гласували за това. И от немска гледна точка един въпрос за растенията и посадъчния материал. Бих искал да зная каква е ситуацията по този въпрос и, по, и становището на съвета. Господин Декастро, бивш председател и бивш министър на земеделието. Благодаря, господин председателю. Господин министър, ще бъда кратък две минути. Няколко, на няколко неща ще се спред. Първо, институционалното сътрудничество, както сам вие казахте, това е ключов въпрос в реформата на общата сълскостопанска политика и сътрудничеството между съвета и парламента. Напоследък кризата, породена от проблеми свързани с блокиране на износа за Русия е на лице и ние се надяваме и знаем, че съвета и комисията работят заедно за доброто на нашите стопани. Първата реакция на комисията беше отлична и ние искаме да благодарим а, от името на парламента за сътрудничеството и добро, добре свършената работа по този въпрос. И една много деликатна а, тема. Делегираните актове. Ние работим е, на един проект на делегиран акт по виното. И посадъчните права за лозовите насъждения – ние наистина трябва да положим усилия за приемане на такива делегирани, но когато стигнем до актове за изпълнение, какво можем да направим? А, знаете, че имаме политически споразумения за виното, които се тълкуват по различен начин и накрая се връщаме към статуквото. храна за учениците в училищата, плодове и мляко. Важно е да има дебат в съвета, за да се види, че това е част от един огромен план за възпитаване на навици за хранене. И за сега тези два продукта са, получават помощ и започва не само една програма, една кампания, но и кампания за образование на децата. Интересно е да чуем позицията на италианското председателство за търговското споразумение с щатите. Е, много критична тема. Ние постигнахме наши стандарти за храните, искаме да ги поддържаме и както току-що каза колегата ми, има огромни възможности за Европа. Тоест, трябва да продължим напред, спазвайки правилният баланс. Благодаря. господин Войчеховски като заместник координатор. Два въпроса. Три въпроса, извинете. Първият е руското ембарго и огромната криза, която засяга много държави в Европа. С е, очудване, с смайване ние виждаме, че не се използва резерв за кризи по силия 400 е, милиона евро по силата на член на нашия договор. Едва ли мога да си представя по-спешно положение, при което този резерв трябва да бъде отварен. Защото това, което комисията реши, не е достатъчно за самеделските стопани. Това е, и за това това е моят апел към италианското председателство. Втората тема – санкциите за надвишаване на млечните квоти. Аз съм юрист и знам, че а, не е престъпление а, да бъдат премахнати тези наказания, но това, което всъщност наказва и санкционира стопаните е когато изтече системата на квотите. Но а, общата европейска квота не е надвишена и за това няма вреди. Аз бих искал вашия коментар по този въпрос. И третият въпрос е... А, треската бала в Африка и тук не, не съм критичен, просто апелирам за помощ. А, целият Европейски съюз а, би могъл да, да бъде. А, а става дума за треската по свинете, защото целият сектор е застрашен и може да бъде унищожени милиони животни. Благодаря много предварително. Благодаря, господин Мазлин. Имате думата. Господин министр, благодаря за вашето посещение и направо на въпросите. Вие споменахте търговските отношения и мисля, че комисията и съвета казаха на гражданите, че на края, че все пак ще осигурят е, една прозрачност, но аз не я виждам. Ние обсъдихме тези въпроси и дори ние а, самите членове на парламента не можем повече да толерираме това положение. Постоянно призоваваме за прозрачност, а нищо не се променя. Като имаме предвид е, кризата в земеделския сектор, повече така не може да продължи. И не говоря само за търговското ембарго на Русия. А, нещата отиват и отвъд а, е, а, е, кризата в млекодобива, но и други области. Какво ще стане след а, като отпаднат квотите? Ако не получим конкретни въпроси, е, отговори на този въпрос е, ще бъде твърде опасно. С руското ембарго имаме ангажимент да помогнем на нашите селски стопани, които живеят в е, съседни на гранични на Русия региони. Те имат нужда от помощ, но трябва да помислим също Дали е добре идеята да се концентрираме върху експорта на мляко? Трябва да помислим и по въпроса за екомерки. трябва сериозно внимание да обърнем на въпросите за биологичното замеделие и да ускорим прогреса в тази област. И последно, мисля, че въпреки кризата, защитата на климата винаги остава на опашката на въпросите. А това, той е някакси в, винаги напред съзнанието ни, но остава на заден план, а, а трябва да бъде зад предвид като важен елемент. Благодаря, госпожа Сена. Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Ще започна като кажа, че руското ембарго показа как една отговорно действие от страна на Европейския съюз как смекчава риска за земеделските стопани. Ние също сме свидетели на рискове в областта на ОСП в резултат на последни реформи, а има много такива, които се фокусират като че ли изцяло върху експорта, износа, а не толкова а, усилията за осигуряване на производство, земеделско производство за, местно, за местните пазари, за вътрешния пазар. Що се отнася до влиянието върху млечния пазар в резултат от отпадането на квотите, ще се отрази върху кризата в цените. Това сме, на това сме били свидетели преди руското ембарго. Смятаме, че споразуменията за свободна търговия ще бъде още една стъпка на, в ущърп на земеделските стопани обещанията от председателя на съвета не дават знак за една ОСП, която обръща внимание на производителите, на потребителите и на околната среда. Това са нещата, по които трябва да работим и споразуменията за свободна търговия да продължат да бъдат обсъждани и на второ място как да имаме една нова обща сълскостопанска политика, която да откликва на нуждите не на големите многонационални компании, а на производителите и потребителите в Европа. Благодаря. Добър ден, господин министър. Няколко неща. Първо, вирусът Ебола в Западна Африка – за него всички мислим и във вестниците а, го а, пишат. Асоциира се с а, маймунизми и така нататък, но засяга африканците, които идват и в Европа. Като министр на замеделието на Италия, мислите ли, че това е част от вашето портфолио и ако е, бихте ли настояли за по-сериозни ограничения а, и за другите държави членки. Ако, например, една държава членка като Обединеното кралство приеме такива мерки, ще бъде ли санкционирана? Второто а, а, нещо, може ли да сложите ръка на сърцето и да кажете, че в Италия няма вече кокошки, които се отглеждат в батерейни клетки, и да опровергаете слуховете, че те в цяла източна Европа това е повсеместно, че а, така се снася, че живеят и се снасят а, яйца от а, тези кокошки в такива а, малки клетки. Благодаря. И както казах, ще помоля министъра да отговори на тези първи изказвания на координатите. Господин министр, имате думата и после ще продължим с останалите. Благодаря за повдигнатите въпроси. Сега по основните въпроси първо. Един такъв като изпълнението на акта за посадъч, на правата за посадъчен материал – да сме сигурни, че политическото споразумение, което постигнахме, ще бъде приведено в действие. По въпроса за плодовете и млекото, за учениците в училищата, съгласен съм с всичко казано. Говорим за една инициатива, която всъщност е образователна, така че ще е добре да фокусираме вниманието си именно върху такъв един подход преговорите, особено с ТИТИП, мисля, че би трябвало да търсим възможностите, които тези възможни споразумения ще предоставят на Европа, освен от отрицателните страни, които биха евентуално имали. Но а, затова трябва да продължим да работим по един, с една положителна нагласа. Да, въпросът е деликатен, но има място за подобряване на потенциала, който Европа ще придобие от тези споразумения, без да се да се крием, без да си заряваме главата в пясък. Аз мисля, че те дават ни възможности и трябва да помислим как е, да извлечем положителното от тях. Сега по млекодобивния сектор, както казахте, голямо внимание се отделя на това, на млекодобивната промишленост, особено когато предстои отпадането на квотите от идната година трябва да се направи едно проучване на пазара, на последиците от е, руското ембарго, през август вече го сторихме с комисията с един положителен подход от страна и на парламента. Имаме в ръцете си правилни инструменти и те вече бяха въведени в действие. Пакета, както аз го виждам, трябва да бъде управляван, да бъде проконтролиран, за да се търсят начини за усъвършенстването му а, така, играта не е приключила, не всичко сме свършили. Първото ми задължение ще бъде да гарантирам по последователното ният мониторинг на процеса, за да виждам, да а, знаем какво, какво, от каква точно подкрепа се нуждаят а, селските стопани. Беше ми зададен въпрос за семената, посадъчния материал. И в отговор на това ще кажа, че италианското председателство ще вземе предвид а, загрижеността, изразена от а, замедалските стопани по въпроси, само след като комисията излезе с подобрената, с изменената версия на предложението си, да ще оценим положението в сектора а, и ще възстановим дебата, за да откликнем на тревогите на стопаните. Благодаря. Мисля, че това беше всичко. Благодаря, господин министр. Сега ще започне изказ... започнат изказванията по една минута всеки. Добър ден. Вие споменахте за младите фермери, на които трябва да помагаме. Тук съм, тук. Може би не ме виждате добре. Така губя от времето си. Тази сутрин внесох устно изменение за Ориза. Но заради бюрократични причини Това се превърна в гласуване за защита на Европа. Вместо да защитим производителите на Орис срещу азиатския износ, има хора, които претендират да са европейци, но те са по-скоро камбоджанци, азиаци. Относно руското имбарско, ние сме глупави, вие сте глупави, в кавички. Харчим 25 милиона евро, което не е достатъчно за да помогнем на фермерите, които страдат от руското имбарско. Просто се прахосва, хвърлят пари на вятъра. Ако се промени подхода към Русия и Путин, тези пари могат да се използват за нещо друго. Ако това е интелигентната Европа, значи доста сме загазили. Господин Карнет. Госпожа Карнет. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски, защото току-що установих, че няма превод на латвийски. Европейските фермери са тежко засегнати от руското ембарго. В Латвия ембаргото удари млечния сектор. Цените паднаха с 30-40 на 100. ако го причислим като цена, говорим за 19 цента на литър, което е по-низко от себестоеността на продукцията. Производителите на мляко също страдат, защото е затворен руския пазар. Латвийските фермери са изпълнили 99,1% от квотата за мляко. И както знаете, кравата не е машина, не може просто да я спрет, да я изключите. Тя продължава да произвежда мляко. Поради тази причина искам да помоля Европейския съвет, съвет за поселско стопанство да вземе решение да не налага санкции на фермерите, които надвишават млечната си квота. Това не е само решение от економически характер. При подобно бедствие това е решение и от политически характер. Благодаря. Господин Торфман. Благодаря. По млякото съм съгласен с вас. От случващото се е очевидно, когато приключихме с квотите. По-добре развиващите се райони ще са в по-изгодна позиция, периферните, планинските райони, районите в затруднено положение ще загубят. Сега се предлагат нови решения. И според мен те не трябва да се приемат. Не е достатъчно само да се следи случващото се. Искам да привлека вниманието ви към нещо друго. През идните месеци, по време на италианското председателство, ще трябва да се взимат важни решения в ICANN по въпроса за защита на интернет домейните, имената на домейни, правото на собственост върху домейни и така нататък. Председателството загрижено ли е по този въпрос? Оставаме с впечатлението, че никой в комисията не работи по него и нещата не се движат много добре. Не се развиват много добре. Благодаря. Господин Бранан. Госпожа Младарини е избрана за върховен представител по външна работа. По външни работи. Искам да разбера, имате ли добри работни взаимоотношения с нея? В миналото вие бяхте скарани с нея, добре ли работите с нея? Не трябва външната политика да се диктува от сълскотопанската политика, но все пак е хубаво, ако външната политика получава сведения за сълскотопанската политика. Нещо, което надявам се, че ще успеем да направим. Чрез вас. Благодаря, госпожа Доц. Споменахме накратко млечния сектор. Вие споменахте, че ще следите положението. Да ви изнеса няколко факти за Ирландия и млечния сектор. Фермерите свидетели на непрекъснат спад на цените – Вчера цените паднаха с 6 цента. Производителите на мляко са изправени пред бедствие. Забраната на вноса в Русия засяга сериозно млякото и сиренето в Ирландия, което несъмнено ще се отрази на млякото, обезмисленото мляко, което само ще влуши проблема. Приветстваме интервенцията до момента, но тя не е достатъчна. Частното складиране е добре дошло, интервенционната цена е прекалено ниска и не отразява пазарната цена. Трябва да се търсят износни субсидии. Може и да мислим и за немислимото и да се проведе сериозен разговор за ефекта от премахването на квотните ограничения, а евентуално да се помисли и за облегчаване на режима на пазара. Благодаря ви, господин председател. Въпрос за захарта 2006 година. Говорихме за производството на захар в Европа. Имахме и споразумения с много по-малко развити държави, като тези от АСП, от Балканите. Има споразумения за внос, примерно тук 10 милиона тона, там 17 милиона тона това е важно за сектора, който претърпява промени. На второ място имаше отказ за пускане на пазара на репродуктивен вегетативен материал. Има две директиви. Каква ще бъде позицията на вашето председателство по това досие?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 Мадам Мой. Okay. Allora... Госпожа Мой. Господин министър, вашето изказване бе забавено. Както обикновено говорите за маркетинга, продукция и така нататък. Но всъщност селското стопанство в Италия е в много лошо положение. Какво ще направите ви, особено защита на биоразнообразието, което е част от италианското и европейското наследство? Струва ми се, че вие сте за приемането на ТИТИПС. Какво ще направите за защитите фермерите, които произвеждат и продават в Европа, и се борят срещу споразумението, което вие самия сте подписали, което благоприятства мароканската продукция, която се продава на дъмпингови цени в Европа, пристига в Европа без да има контрол върху качеството, пестицидите. Фермерите в Европа са поставени на колене. Вие докарате всичко това? Какво ще направите да защитите фермерите? Искам да разбера какво планирате да направите, за да предотвратите измамите, които се продължават да се извършват в Италия по линия на вакцинацията на животни срещу редица заболявания. Господин Мато, след това господин Фланеган. Господин Мато. Моят въпрос е свързан с случващото се с маслините и бактерията, която ги атакува. Би трябвало да има карантинен режим според е, европейското законодателство и трябва да се изкоренят всички дръвчета. Но както знаете, господин министр, не е доказано, че тази бактерия е единствения причинител на проблема. Има и други гъбични организми, които също участват в този процес. И искам да разбира какво ще се направи за намаляване на използването на пестициди. Нуждаем се от независимо експертно проучване, в което да участват и експерти в сферата на околната среда. Мнозина се оплакват от всичко това. Искам да разбира, вие ще продължите ли да вървите по същия път, Искам да обърна внимание към всички тези дейности, които са пагубни за екосистемата. Какво ще стане с производството в Средиземноморска Италия? Благодаря господин Фланигин, след това господин Яр. Що се отнася до дървесината? Бяха ви предоставени доказателства, кои, на които не обърнахте внимание. Говори се за 5 милиона евро. Ще повдигнете ли този въпрос с министра на земеделието в Ирландия през идните месеци? Защото това е един пазар в целия Европейския съюз, а и отвъд него. Ако има манипулация на цените, ако има такива твърдения и сигнали, мисля, че те трябва да бъдат разследвани от Съюза. А, няма никакво желание да се проведе някакво разследване в Република Ирландия в момента. Много ви благодаря, господин Йор, и след това Хазихаб. Благодаря ви. Не искам да повтарям казаното от колегите, само кратък въпрос по намаляването на цените в контекста на руското ембарго. Щеше да бъде далеч по-добре, разбира се, да стимулираме търсенето в Европа и за мляко, и за плодове, но като че ли не сме стигнали до намаляване на бюрокрацията и по двете програми, е, защото много училища ще чакат на празно. Не е ли по-лесно да упростим и да насочим повече мляко и плодове към училищата, като премахнем бюрокрацията? Благодаря, госпожа Хазекамп. Благодаря. Благодаря и на господин министъра за това, че много подробно представи програмата си. Странно е, че не споменахте хуманното отношение към животните. А много от тези, които закрили животните в Европа, го очакват. Нека кажа, че непрекъснато виждаме тези камиони натоварени с животни от Холандия, например, които прекусяват Европа. Ежедневно виждаме камиони с живи прасета, които пристигат в Италия, превръщат ги в пармска шунка и ги изпращат обратно в Холандия. Това причинява огромно страдание на животните – трябва да се направи нещо и защитниците на животните го очакват от вас. Вие какво може да направите за времето за превоз на животни, живи животни? Dziękuję pani poseł, e, pani poseł, pan poseł Rope, następnie pan poseł Wala. Благодаря. Господин Валакарсел. Следва господин Ропе, който говори в момента. Благодаря ви. Господин министър, жако е, че не отговорихте на въпроса на полския колега за треската при свинете. Това е важен въпрос, тъй като наскоро трябваше да затворим голяма свинеферма заради африканската треска по свинете. Това беше огромен шок за стопаните. Същевременно Русия забрани вноса на свинско месо от Литва. Дивите глигани, които са заразени обаче, пристигат в Литва всъщност от Русия и от Белорусия. И сега имаме нови огнища на заразата. Въпросът е много важен. Не е ясно дали се знае происхода на болестта, може би болестта не засяга само дивите глигани. Това непременно трябва да се включи в вашата програма и да се предвиди превенция, иначе проблемът ще стане по-остър. Господин Вълкарсел, благодаря. Два въпроса, господин министър. Първо, какво е вашето виждане по испанското настояване за подкрепа за предоставянето на мляко и плодове в училище. На второ място нещо неотложно за Европейския съюз. А именно да удължим периода за предоставяне на помощ на засегнатите от руското ембарго в отглеждането на плодове. Добре е да се отворят някои пазари в други страни, които не са държави членки, да се помисли за САЩ, изобщо да се търсят альтернативи на Русия. Искаме и нови инициативи срещу Русия на ниво СТО. Необходима е и кампания. Благодаря ви. Госпожа Агилера Гарсия, благодаря ви. Господин министр, няколко въпроса. Стратегията 2020. Знаете, че тук е една от основните теми е отварянето на сектора към младите фермери. Какво правите вие по този въпрос на второ място? Аз не харесвам споразуменията за асоцииране, защото те никога не отразяват отражението върху определени части от Европейския съюз. Ние в Андалусия пострадахме от споразумението с Марокко, например, и трябва да има компенсаторни мерки. А при руското ембарго предложението изключва важни плодове като динята и пъпеша – а цитрусовите плодове сквоша не са предмет на тези забрани. Но всичко това се отразява на цялът, целият сектор плодове и зеленчуци. Голяма грешка. Благодаря ви. Това бяха всички въпроси, господин министър. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всичко. Първо за Ориза. Селскостопанските министри обсъдиха този въпрос миналата седмица. Обърнахме се и към комисията. Искаме тя не само да наблюдава, но и да повдигне проблема. Това, което предложихме е комисията да проучи изпълнението на предпазната клауза. Наистина въпросът е много важен. И мога да ви уверя, че той е важен и за нас по ICANN. Трябва да кажа, че миналата седмица пак разгледахме и този въпрос. Заедно с комисията го обсъдихме още през месец юли. Тук ще има съвместен подход по отношение на имената на домейните. Наистина темата е деликатна, трябва да направим повече. Очакваме да видим напредъка Областта е нова, но е стратегически важна. Африканската треска по свинете, тук мога да ви уверя, че председателството ще обърне внимание. Ще разговаряме с комисаря Борг и не само с него – Това е нов проблем всъщност. Той възникна в края на месец август, но искам да ви уверя, че обръщаме внимание. Да не говорим и за проблема с много неприятната бактерия, селела, но в Италия се опитваме да направим всичко по силите си, за да ограничим въздействието. Преминавам към млякото. Неведнъж се повдига тази тема. Тя наистина е чувствителна. Целият пакет за млякото ни дава множество възможности да подобрим начина на работа на индустрията. Трябва да се замислим как да постигнем реален напредък през идните седмици и месеци – как да се възползваме от възможностите. Направените промени сигурно ще имат своето отражение в планинските райони, недостатъчно развитите райони или необлагодетелствените райони – това е по първия и втория стълб и ще видим как съответно всяка държава членка ще се възползва от предоставеното й. В Италия, например, обърнахме сериозно внимание на изпълнението. по руската криза, ако ми позволите да я нарека така, не мисля, че тук задачата е изпълнена. През последните няколко седмици опитахме да стигнем до съгласие заедно с министрите. През последните няколко дни дори се опитваме да стигнем до одобряване на определени мерки. Ще поискаме и комисията да предложи практични мерки за подпомагане на търговията с плодове, както и на млечната индустрия. Същевременно вече направихме първата важна стъпка при сиренето и сухото мляко. Също така ще видим с какъв бюджет разполагаме. Всичко това ще се обсъди в петък на съвета на министрите и ще видим как мерките могат да се подобрят и засилят. Така че тук още работата предстои, но така или иначе поне я започнахме. И то са инструментите, които помагат и на наблюдението, и на по-прецизни анализ, тъй като на първо място ни трябват данни. Данни, възоснова на които да предприемем действие. И тук не става дума за това да седим и да чакаме, трябва да защитим европейския бизнес. Трябва също така и да подобрим съществуващите инструменти. Но след като съм разговарял с вас, аз ще разговарям и с министрите. Мога да ви уверя, че отношенията ни с госпожа Могерини са много добри. Няма нужда да ви убеждавам, че тя е много сериозна, много отговорна. Знаем какво се случи в събота, когато е, тя беше избрана и като кандидат за този нов пост. Тя не е само външен министр на Италия. Но така или иначе, тук е важна стъпката по отношение на руското ембарго. Знаем, че самата госпожа Могерини постави този въпрос на заседанието на външните министри. И ние, когато заседаваме следващия петък, ще видим какво може да се направи. Италианското председателство прави всичко по силите си. Важно е да знаем как това се отразява на сектора земеделие. Нямайте никакво съмнение, че с госпожа Могерини много добре работим заедно. По самото споразумение с Марокко Да, даваме си сметка. Има наистина трудности в резултат на това споразумение. Най-вече в областта плодове и зеленчуци, но така или иначе трябва да помислим за цялостната перспектива. Трябва да имаме предвид по-обхватното тук, какво трябва да направим и какво можем да направим. Да се насочим към най-важното. Мисля, че отговорих на всичко. Или ако не на всичко, то поне на най-важните въпроси. Благодаря. Благодаря ви, много ви благодаря. Хубаво е, че получените въпроси ще ви помогнат и за заседанието в петък с останалите министри. Колкото по-бързо работим, толкова по-добри ще са резултатите. Благодаря, господин министър. Желая ви успех. Ще ви следим с стискане на палците. Благодаря на преводачите. Ето, трябва да им изръкопляскаме и на тях. Господин министр, ще се видим отново. Надявам се в края на председателството. Дано е добро. Това желаем и на вас, и на нас. Okay. Oui, je sais, je sais. Mais ça ne peut pas marcher pour cet après-midi.